Колеги, започваме с гласуването. Трябва да започнем на време, защото ми предстои дълго пътуване. Някои хора имат да пътуват след това. Започваме с приемането на дневния ред. Ако нямате възражение, считаме, че дневния ред е прият. Лингвистичния профил, датски, харватски и ирландски няма да бъдат на разположение днес от техническите служби съобщават, че ще използваме голямата зала често, тъй като говорим често. Микрофоните са малко надалече, затова когато говорите, ви моля да се доближите до тях, за да може добре да се чува това ще изказвания. Предавам ви посланието от техническата служба. Имайте предвид това. На господин Наги доклада ще се гласува около 40 минути, другите са малко по-кратки. Преди да пристъпим към гласуване, трябва да одобрим протоколите от заседанията от 3 октомври, 5 септември, 31 август, 15 до 16 юни и 30 май. Ако нямате възражение, считаме, че са прияти тези протоколи. Сега вече можем да пристъпим към първието гласуване по по точка 5 Всъщност всички да си носите картите за гласуване. Всички си носите картите. Добре. Пета точка. Sorry, colleagues. Извинявам се, колеги. Първо, четвърта точка – споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол. Докладчикът съм аз. Можем да гласуваме. Първо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Второ изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега окончателното гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 31 за, 3 против, 6 има против, 3 въздържали се. Сега гласуваме пета точка споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украина и Европол с докладчик Мария Габриел. Можем да пристъпим към гласуване. Ако колегите са съгласни, можем да гласуваме амблок изменение от 1 до 4. Okay, let's do one by one. But you don't want to be on block. Първо изменение тогава. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се второ изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се четвърто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега окончателното гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 34 за, 3 против, 6 въздържали се. Поздравления за докладчика. So, to... Колеги, Шеста точка. Мобилизиране на средства по линията на инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки и за справяне с продължаващата криза с миграцията, беженците и сигурността. Докладчик по становището е Моника Маковей. Пристъпваме към гласуването. Компромис 1. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Компромисно изменение 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение четвърто. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 27 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Измен... Отхвърля се. 28 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега окончателното гласуване по изменения текст. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 38 за, 3 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Точка 7. Мобилизиране на средства от маржа за непредвидени обстоятелства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 21 се отхвърля, сега изменение 22. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме целият изменен текст. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 38 за, 3 против, 3 въздържали се. Поздравления за докладчика. Колеги, точка 8. Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 година. Йозеф Над е докладчик. Има някои корекции в списъка за гласу... гласуването. 5, 8, 7, шест, едно, нула. ще се гласуват отделно. Текстовете са близки. Ако се приемат 5, 8 и 7 ще отпадне друго изменение. Ако 7.03 бъде прието, ще отпадне друго изменение. Докладчикът иска да вземе думата за, за кратко изказване. Искам да благодаря на всички политически групи, на докладчиците в сянка, на всички е, депутати за работата по този важен, важен доклад за състоянието с правата на човека в Европейския съюз за 2015 година. Има много изменения. Имаме 45 компромисни изменения само 42 или 45 е, отделни елемента за гласуване. Надяваме се, че при гласуването ще се е, стигне до правилното решение. Добре, компромис едно. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Второ, Трето компромисно изменение, първа част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Второ 292 изменение, начало на гласуването. От... Closed. Край на гласуването. Компромис 2, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се девето компромисно изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 309-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се компромисно изменение 4, първа част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втора част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 37. Първа част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се компромис 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 372 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 31 компромис. Начало на гласуването. Край. Приема се. Компромис 7. Начало. Close. Край Приема се. Да, ще отбележам гласа на господин Бекер. Компромис 7. 404 изменение. Начало на гласуването. Край. Приема се. 406 изменение. 406 начало. Край. Отхвърля се компромис 20. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 416 изменение. Начало на гласуването. Край. Приема се. 11 компромис. Начало. Край. Приема се. 441 изменение. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се. Компромис 12. Начало на гласуването. Край. Приема се. Компромис 40. Начало на гласуването. Край. Приема се. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край. Приема се. Компромис 14. Начало. Край. Приема се. Компромис 19. Начало. Край. Приема се. Компромис 15. Начало. Sorry. Apologies. Amen. Извинете, изменение 487 първо. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15. Начало. Край. Приема се 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 17. Начало на гласуването. Край. Приема се 505 изменение. Моля, гласувайте. Край. Приема се компромис 41. Начало. Край. Приема се компромис 18. Начало на гласуването. Край. Приема се. Компромис 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Петстотин изменение и 579 са еднакви. Гласуваме заедно. Начало. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 580. Начало на гласуването. 580. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се компромис 23, начало. Първа част. Край. Приема се втора част, начало. Край. Приема се 587 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 21. Първа част. Начало. Край. Приема се втора част. Начало. Край. Приема се. 610 Изменения. We go to 613. то изменение. Начало. 613. Край на гласуването. Отхвърля се. 614. Начало. Край. Отхвърля се. Компромис 36. Начало. Край. Приема се. Компромис 24. Начало. Край. Приема се. Компромис 22. Начало. Край. Приема се.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 Приема се компромис 26, начало. Край. Приема се 27 компромис, начало. Край. Приема се компромис 28, начало. Край. Приема се Компромис 29. Изменение 738. Начало на гласуването. Край. Приема се. Компромис 29. Начало. Край. Приема се. Компромис 30. Начало. Край. Приема се. 757 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърли се. 758. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 771. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис на изменение 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 38. Отново казва председателят. 39. Компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се и изменение 931. Моля, гласувайте. Гласуването отхвърля се. Изменение 945. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 951. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 953. Моля, гласувайте. 952, извинете. Край на гласуването. Отхвърля се. 956. 953 отпада. 956 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 959. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 973. Моля, гласувайте. Анблок ли да гласуваме? От 973 до 982 блок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение едно. Гласуваме по компромиса по всички мотиви към преамбюла. Моля, гласувайте по компромисния текст. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се точките от преамбюла. Изменение 118. Намерихте ли го? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Нали знаете на коя страница сме? Компромис на изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 165 изменение от преамбюла. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 184-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 254. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 260. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 270. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Фем 6. Моля, гласувайте. Фем 6. Край на гласуването. Отхвърля се. Фем 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Фем 56. Моля, гласувайте. ФЕМ 56. Край на гласуването. Приема се. Финално гласуване поименно. Моля, гласувайте. Has everyone, has everyone voted? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 41 гласа за, 4 гласа против, 4 въздържали се. Поздравления на господин Наги, който е докладчик. Колеги, сега трябва да преминем към следващата точка за гласуване. Става дума за правилата за гражданското право в областта на роботиката. Проекта становище по правил 52. Докладче господин Бони. Господин Бони, искате ли думата? Ако не, можем да преминем незабавно към гласуването. Добре, преминаваме незабавно към гласуването. Компромисно изменение 3. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 83. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис на изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис на изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис на изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14-то изменение. Компромисно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. мотивите в преамбюла. Не, изминете, 79-то е изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Осемдесет и седмо изменение. 87 изменение. По 87 гласувахте ли? Край на гласуването отхвърля се. Прембила. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се текста с приятите изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 47 гласа за. Няма гласове против. Двама въздържали се. Поздравления за господин Бони. Благодаря, е, Томас. Много полезно. Съгласен съм. Десета точка. Обмен на информация, системи за рано предупреждение и процедура за оценка на риска по психоактивните вещества. Докладчик е господин Бони. Става дума за състава на преговорния екип и за началото на междуинституционалните преговори. Докладчикът иска ли думата? Не. В такъв случай незабавно преминаваме към гласуването. NV10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. NV13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. NV14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. NV15, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. NV16, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се NV17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Заедно с 18 идентични. Моля, гласувайте. Отхвърлят се. А, за, закрив... Отх... Приемат се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Компромис 4. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 13. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 31 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. NV21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 34-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 35-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. NV23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Еми 24, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се NV 25. Край на гласуването. Отхвърля се NV 26, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преамбюла NV1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Коментари без микрофон. Председателят отговаря. NV2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. NV3, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. NV4, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. NV5. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. NV6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. МВ7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. МВ8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение едно Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Край на гласуване поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 48 гласа за, няма гласове против, 3 въздържали се. Сега гласуваме по състава за преговорния екип. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 48 гласа за, 1 против, 3 въздържали се. Поздравления на господин Боти. And final vote, colleagues. Последното гласуване, колеги. So the final vote, point 11. Последното гласуване за днес е по въпрос искане за устен отговор до Комисията за задълженията и в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 1, параграф 4 от регламент 539 от 2001. Ще проведем само едно гласуване. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 45 гласа за, 3 гласа против и 4 въздържали се. Приключихме с гласуванията. Благодаря ви за съдействието. Колеги, много бързо приключихме с гласуването. Имаме един свободен час, така че можем да прекъснем за цял един час. Благодаря ви много за съдействието тази сутрин. Сега ще прекъснем за един час.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

Oh.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 Uh, dear colleagues, if everyone is ready, we can resume the meeting. Председателят, скъпи колеги, ако сте готови, можем да продължим заседанието. Благодаря ви за търпението. Приключихме благодарение на взаимодействието на всички ви доста по-рано с гласуването, за което ви благодаря. Благодаря ви и че се върнахте на време. Продължаваме с точка 12 Европейска инициатива за компютърни услуги в облак. Докладчик е господин Бони. Става дума за проекто становище по собствена инициатива. Водеща комисия е комисията ИТРЕ. На нас се пада задачата да излезем с важно становище по член 53 от правилника за дейността. Помолиха ме също да посоча, че тук в нашата комисия имаме голям опит по тази тема. Проведохме, например, разследване по темата за масовото наблюдение. Акцентът там бяха и компютърните услуги в облак. Господин Бони има експертен опит в тази област, затова наистина се радвам, че той изготви становището. С удоволствие ще го изслушам. Сега му давам думата, за да ни изложи становището си. Заповядайте, господин Бони. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, в проекто становището си поставям акцента върху компетенциите на комисията Либе. Изтъквам необходимостта от разработването на Европейски облак за отворена наука. Този облак трябва да е в съзвучие с основните права, принципите на сигурността и защита на данните. Изтъквам значимостта на тази инициатива за научните работници. За тях е много важно да си взаимодействат и да обменят данни. Новите технологии, новите решения, като компютърните изчисления в облак и Европейския облак за отворена наука, ще окажат благоприятно въздействие върху развитието на науката и на новаторството. Обменът на данни и обработката на данни по тази инициатива трябва да се извършват в съзвучие с действащото законодателство за защита на данните, най-вече с наскоро, общ, наскоро приятия общ регламент за защита на данните. Сега е особено важно този регламент да се прилага хармонизирано. Това е от основно значение за научните работници. Те трябва да се ползват със същите права и задължения в цяла Европа. Сега в държавите членки се работи по въвеждането, по прилагането на регламента. Затова е особено важно да има хармонизиран подход. Поставям акцента в текста върху свободното движение на данни. То ще благоприятства развитието на научно-изследователската дейност и науката. Надявам се, че такъв акцент ще постави и комисията. Вероятно през месец януари тя ще излезе с предложение. И накрая, но не и е по значение, <clears throat> изтъквам важността на киберсигурността в рамките на Европейския облак за отворена наука. Instant. Трябва да се избегнат възможностите за нарушение на принципите за защита на данните. Трябва да се разработят технологични възможности за по-висока сигурност при обмена и обработването на данни. Колеги, комисията взе решение по този по това досие да се работи на английски, за да можем да приемем становището си преди гласуването в ИТРЕ. Крайният срок за внасяне на изменения само на английски е 21 ноември, 18 часа. Комисията ни ще гласува по становището на 8 декември. Благодаря. С удоволствие ще изслушам коментарите ви, ще участвам в разискванията. Благодаря на докладчиците в Сянка за доброто взаимодействие. Благодаря, господин Бони. Сега давам думата на докладчиците в сянка и други колеги. Госпожа Гризбек. Мерси, Клод. Благодаря, Клод. Няколко думи по становището. Искам най-напред да поздравя колегата за работата му, който работи по това становище. Съгласна съм с проекта, който фокусира върху четири основни пункта. За нас беше удоволствие да работим по подобно досие. То е обещаващо. Има силен европейски акцент, акцент върху научните изследвания. Европа трябва да бъде креативна, новаторска. Споделянето на познания, на постигането на напредък в цифрата сфера трябва да вървят с по-бързи темпове. Това досие е по-различно от досието, което ще обсъдим след малко, където се третират много по-трагични аспекти, които често са на вниманието на нашата комисия, за съжаление. Днес има все повече и по-разнообразни данни, споделени на данни, данни в облак. Те създават нови възможности за споделяне на знания, за научни изследвания, както и за разработването и за реализирането на обществените политики в Европейския съюз. Също важно е да не сме на опашката, нито съвсем на начало, но все пак трябва да имаме своята тежест в по-голяма степен, отколкото други райони, като САЩ, Азия и други, като използваме европейски инструменти за целта. Така че тази тема е изключително важна, но има някои предизвикателства, те добре са анализирани в доклада. Въпреки това искам да подчертая предизвикателството, свързано с защитата на данните и на сигурността, що се отнася до защитата на личните данни. това е въпрос, който често се поставя не само в работата на нашата парламентарна комисия, но се поставя от гражданите и колегата много добре е обхванал този аспект, когато говори за европейския облак, и трябва да се спазват правата на гражданите, защитата на личните им данни. Имаше един списък, включващ близо 30 риска, които се създават чрез използването на данни в облак. Споделянето на данни в облака трябва да бъдат тези данни достатъчно защитени, като се спазват европейски правила за достъпа, за колко време може да се съхраняват и прочие. Няма да навлизам във всички аспекти. Също още нещо, което е важно, е свързано с риска данните, които се съхраняват в виртуалното пространство, да бъдат променяни. Това може да засегне гражданите. Те могат да станат и достъпни на трети страни, които нямат авторизация за ползването им. Например, ако има някакъв проблем с системата на тези, които са притежатели на авторското право или пък ако има неправилно използване на доставчиците на услугата поради технически причини. Ето защо е изключително важно да се отчете този аспект е и да се предвидят нужните правни гаранции. На трето място, нещо, което е също изключително важно, се отнася а, до изземането на данните на базата на искане от трети страни и става дума тук за държави, които не са членки на Европейския съюз. Първият въпрос е за защитата на данните и като докладчик в сянка аз считам, че второто предизвикателство е свързано с сигурността е, и защитата на свободите. Изключително е важно да бъдат защитени данните в облака, те да не бъдат уязвими на кибератаки и всичко, което е свързано с това. В този текст ние бихме могли да предвидим защита на инфраструктурата на бъдещия европейски облак. Затова това трябва да се направи сега, вместо да се връщаме на този въпрос по-късно, тогава, когато възникне проблема. Концентрирането на данни е нож с две острията, затова трябва да се обърне внимание не само на докладчика, който е наясно с тези въпроси, но и на комисията. И Днес е крайния срок за представяне на изменения, така че остават само още няколко часа. Благодаря ви. Благодаря, Натали, господин Халахо. Благодаря, господин председател. С ваше позволение ще кажа няколко думи от името на докладчика в сянка на Екаре, господин Далтън, който днес не може да участва. Становището в настоящия си вариант е доста добро. Екаре ще внесе някои изменения, но като цяло, според нас, становището поставя правилните акценти. Господин Далтън е особено удовлетворен от това, че в текста се признавам, че общият регламент за защита на данните вече е една силна отправна точка и че не, не са необходими други законодателни актове в тази област. Благодаря, Джудит Сархентини. Благодаря, господин председател. Европейската инициатива за компютърни изчисления в облак, най-вече за целите на науката, е много добра идея. Вече сме разисквали тази инициатива през 2013-2014 година. Тогава комисар Нели Крус започна да работи по тази инициатива, но възложи на Хюлет Пакър да започне с разработването на европейски изчисления в облак. Тогава направи своите разкрития и Едуард Сноудън, стана ясно, че е необходимо да се гарантира защита на данните. Едновременно с това бизнеса трябва да има възможност да разработи възможности за европейски изчисления в облак, така че да имаме конкурентно предимство спрямо европейски държави и трети страни. Какво направи обаче комисията? Възложи тази инициатива на Хюлет Пакърт. Добре е, че отново се занимаваме с темата. Добре е, че по Европейската инициатива за компютърни изчисления в облак се предвижда защита на научните работници и на работата им. Трябва да работим за развитието на нашата, на европейската информационно-технологична индустрия. Облакът е една възможност за това. Трябва обаче да сме особено внимателни по отношение на защитата на данните. Ако в един облак се съхраняват лични данни или друга деликатна информация, то това излага на риск неприкосновеността на личния живот. В съобщението си комисията упоменава този въпрос мимоходом, но според мен това е основният въпрос. Особено важно е хората да могат да се доверят, когато съхраняват информацията си в облак. Трябва да отдадем приоритетно значение на това. Докладчикът твърди, че псевдонимизацията и анонимизирането са възможности, които могат да се прилагат в бъдеще. Опитът показва, че е възможно псевдонимизирането на данните да се неутрализира. Наскоро гледах едно предаване по немската телевизия – в което стана ясно, че може да има повторно идентифициране на данни, които първоначално са били псевдонимизирани. Ще излезем с някои предложения за изменения, в които, например, ще визираме необходимостта от силни механизми за криптиране. Очакваме, че нашата комисия ще излезе с добро становище. Нека имаме шанс отново да работим по тази инициатива за европейския облак. Ако няма други колеги желащи да се изкажат, ще дам думата на комисията, но преди това Аксел. Благодаря, господин председател. Искам още веднъж да похваля докладчика въпреки че в становището си той се съсредоточава единствено върху това, което спада към нашия ресор. Облакът в е, времето на цифровите технологии има много измерения. Разбира се, и тук трябва да се вземе предвид защитата на данните и на основните права. Трябва да бъдат защитени освен това и стопанските субекти, Тук проистичат нови предизвикателства. Мога да ви дам за пример на дроните или автомобилите без шофьор. Как да подходим към данните? Според нас, анонимизираните данни са анонимни единствено и само, ако не могат да бъдат проследени – ако не може да се идентифицира субектът на данните. Ако е възможно да се идентифицира субектът на, един, на анонимизираните данни, то към тях трябва да се подходи съвсем различно. Според мен обаче анонимизирането и псевдонимизирането ни предлагат възможности за бъдещето. Те ще играят, например, голяма роля в медицината. при разработването на по-добри методи на лечение. Според мен, съхраняването на тези данни не е толкова опасно. По-опасен е последващият достъп до тях. Трябва кодът за повторното идентифициране на субекта да бъде много добре защитен. Трябва да сме по-творчески настроени, по-гъвкави, що се отнася до възможностите, които ни предоставят данните. В противен случай, постоянно ще изоставаме. Затова трябва да има по-добър достъп до данните. Ако има модели различни от псевдонимизирането и анонимизирането, то в това няма нищо лошо. Но трябва да сме достатъчно творчески настроени, за да може на базата на лични данни да, е възмо... да се разработят някакви други възможности. Благодаря. Би ми се искало комисията да вземе отношение по казаното от госпожа Сархентини. както и да се спре по-конкретно върху Европейския облак за отворена наука. За нас тази инициатива е много важна от гледна точка на неприкосновеността на личния живот и наред други въпроси. Каква е позицията на комисията по тази инициатива? Благодаря за становището ви. Приветстваме текста, както и проекто доклада на комисията ИТРЕ. По въпроса за това, докъде сме стигнали по реализирането на Европейския облак за отворена наука, започнахме допитвания до заинтересованите страни, за да очертаем най-добрите възможности за реализирането на тази инициатива и същевременно вземем предвид всички въпроси, свързани с основните права и неприкосновеността на личния живот. Ще разгледаме всичко това в контекста на законодателното предложение, което предстои да бъде представено, най-вече в рамките на инициативата за свободно движение на данни, Представянето на окончателното ни предложение ще отнеме още известно време. Трябва да приключим първо с допитването до заинтересованите страни. Трябва да вземем предвид интересите на всички действащи лица. А що се отнася до общия регламент за защита на данните, приветстваме становището ви също смятаме, че хармонизираното прилагане на регламента ще допринесе за установяването на един силен европейски облак за отворена наука, който ще създаде възможности за сътрудничество сред научните работници, като едновременно с това съдържа и силни гаранции за защита на личните данни. Благодаря. Нека добавя нещо. Джудит Сархентини също го упомена. Когато обсъждахме първоначално идеята за този облак, излязохме с ред препоръки. Излязохме с ред препоръки в края на миналия мандат. Една от най-оспорваните препоръки бе призивът за напредък по този облак. Тогава се твърдеше, че прилагането на хармонизиран подход ще бъде пречка за облака. Много се радвам, че някой от вас, например Натали Гризбек, казаха, че сме успели да разчупим това клише за изграждането на бариери или стени. Сега напредваме към интернет на нещата, например – и други подобни модели. Необходимо ни е конкурентно предимство. Необходим ни е и този облак за отворена наука. Становището ни е кратко, въпреки това е изключително важно, защото нашата комисия трябва да участва в работата по анонимизирането на данните и по аспекти свързани с неприкосновеността на личния живот. Трябва да постигнем бърз напредък. Ние имаме достатъчно експертен опит в тази област, за да ускорим темпото и нека сложим край на това клишеизирано виждане за изграждането на стена. Трябва да се въведе общо европейски облак. Ние имаме достатъчно експертни познания в тази област, за да реализираме тази инициатива, да работим бързо по нея. Имаме достатъчно експертен опит и можем да стъпим и на общия регламент за защита на данните. Очаквам с радост внасянето на изменения. От тях, според мен, становището ще стане още по-добро. Много се радвам, че можем да надградим над постигнатото на времето. Въпросът е много важен за нашата комисия, въпреки че на времето беше малко пренебрегнат в препоръките. Думата има господин Бони. Благодаря ви. Нямаме много време, но според мен можем максимално да се възползваме от оставащото ни време, за да анализираме внимателно всички изменения. Много е важно Нашето послание, нашите препоръки за Европейския облак за отворена наука да бъдат чути. Много е важно да се установи равновесие между всички аспекти, свързани с основните права, защитата на неприкосновеността на личния живот и сигурността. Влезе в сила общия регламент за защита на данните – според мен трябва да се запознаем с него внимателно и да го тълкуваме внимателно, така и ще имаме по-ясна представа за анонимизирането и псевдонимизирането. Говорим за облака и неговото място в развитието на цифровите технологии. Не говорим за облака като за възможност персе, за събирането на лични данни. Говорим за един облак, който ще даде възможност за събирането на данни от научни изследвания. Не става дума за събиране на лични данни. Говорим за обработване на данни от страна на научните работници, съгласно принципите на Общия регламент за защита на данните. Съгласно този регламент трябва да се предвидят много строги стандарти за защита на данните. Можем да предвидим и някои допълнителни стандарти. Благодаря ви много за предложенията. Сигурен съм, че ще си взаимодействаме много добре. Благодаря за много добрите предложения, за това, че очерта каква ще е нашата роля. Преминаваме към точката за Frontex, Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Сред нас е изпълнителният директор на агенцията Фабрис Леджери. Нека кажа няколко думи, докато господин Леджери заеме мястото си. Тук предстои да бъде представено прилагането на новия европейски регламент за европейската гранична и брегова охрана. Предстои да разговаряме с господин Леджери. Както знаете, новият регламент за европейската гранична и брегова охрана предвижда създаването на нова агенция – той влезе в сила на 6 октомври. Господин Леджери на 12 октомври участва в нашето изслушване за Шенген. Тогава говори за оценките на уязвимостта, които ще бъдат извършвани от агенцията в бъдеще. Днес той ще ни предостави актуална информация за прилагането на новия регламент. Ще ни представи също така и проекта на многогодишна програма на агенцията. Съгласно регламента за създаването и по-точно член 64, параграф 1, агенцията следва да приеме многогодишна програма както и съответно програма за следващата година до 30 ноември на всяка година, като вземе предвид становището на Европейската комисия и след като се е консултирала с Европейския парламент. Много се радвам, че сте тук. Сигурен съм, че колегите, освен по тези програми, ще ви зададат въпроси и за работата на агенцията. Имате 15 минути за изказване, след което ще дам възможност да се изкажат на колегите. Господин Леджери, добре дошъл, имате думата. Благодаря, господин председателю. Уважаеми депутати, благодаря ви за поканата. Ще направя обзор на многогодишното програмиране на Frontex за периода 2017-2019 година. Както се спомняте, този документ е средносрочен бизнес план за агенцията и това е един модел за всички агенции. Документът може да е обемист, но аз ще се опитам да се спре на най-важните моменти. От 2017 година ще се прилага. Това е обаче един документ в развитие. Той ще се ревизира през едните месеци и години, тъй като обхважда периода до 2019 година ние сме готови да се върнем в парламента и да обясним нови елементи, които могат да възникнат през едните години. Най-напред искам да поясня, че има четири основни цели в многодишната програма. Ще се опитам да разясня какво означават те. На първо място подобряване на информираността. Това означава агенцията да получи ясна картина за ситуацията на база на разузнавателни данни и анализ на промените, на риските, на заплах, рисковете, заплахите а, за външните граници на Съюза, както и възможности а, за а, оказване на въздействие върху вътрешната сигурност на единия пазар. Има рискове свързани с технологиите, с борбата срещу престъпността. Има също и елемент предотвратяване на терористични действия. Това е също в нашия мандат. На второ място имаме за цел да предвидим реакции. да играем ключова роля в прилагането на разбирането на Съюза за интегрирано управление на външните граници и за осъществяване на контрол по тези граници. Действията може да са свързани с извънредни ситуации, оказване на ефективна помощ за държавите членки. Третата цел е свързана с развитието. Тя се отнася до факта, че агенцията иска да разработва най-добри практики, капацитет, технически капацитет, да насърчава хармонизирани практики, включително чрез обучение и подобряване на оперативната съвместимост между различните правдово прилагащи органи на държавите членки. И последната цел е свързана с изпълнението. Целта е да се постигат резултати, като се спазват приложимите закони, новия регламент за Европейската агенция за гранична и брегова охрана, при спазване, разбира се, на основните права при осъществяването на мисиите на агенцията. Освен това, целта е да се използват по най-ефикасен начин наличните ресурси от бюджета на Съюза. Искам да се спра на тези основни четири многогодишни цели. Има стратегически насоки. Искам да се спра на тези шест стратегически насоки. В документа ще намерите и други е, термини, като е, стратегически, функционални зони и прочие. Е, документът е доста сложен и мисля, че за пръв път парламента трябва да се произнесе по подобен документ на Frontex, но ние ще подобрим състоянието, ще се опитаме да адаптираме документа, когато започне изпълнението на новия мандат. Тези а, зони са важни, за да има бюджетиране базирано а, на дейностите, които трябва да се реализират. Разбира се, ние ще отговорим на въпроси, които може да имате във връзка с финансирането. Има насоки и в областта на създаването и подсилването на е, оперативната стратегия за ефективно управление на границите, интегрирано управление на границите. Това ще бъде в съответствие с новия мандат. Оперативните е, стратегически насоки за управлението на границите е, се подготвя от агенцията заедно с държавите членки съответните органи на Европейския съюз. Всички имат възможност да се произнесат, вероятно и тук, в вашата парламентарна комисия по граждански свободи. Интегрираното управление на границите, границите изисква оценка, също разполагането на офицери за връзка в държавите членки. Това е в съответства с мандата на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Искам да подчертая по-доброто засилено сътрудничество с другите правоприлагащи агенции, като митниците, бреговата охрана, тъй като, както вече споменах, сега ние имаме повече компетенции в сферата на сигурността и борбата срещу организираната престъпност, включително борбата срещу тероризма. Затова трябва да се разшири обхвата на интегрираното управление на границите, без да се ограничава само до въпросите на миграцията. Втората стратегическа насока е подсилването на морското измерение на работата на агенцията. Това е в резултат а, и в допълнение на интегрираното управление на границите. Ние ще развием сътрудничество, ще подобрим съществуващото сътрудничество с другите агенции на национално равнище, както и на равнище Европейския съюз например с Агенцията за морска безопасност или за контрол по риболова, с митническите операции в открито море. Ще се подобри ситуацията и яснотата по текущото състояние. Измерението, свързано с издирване и спасяване, сега вече е част от мандата на агенцията, което дава възможност на агенцията за по-добро сътрудничество по време на съвместни операции като Трайтън и Посейдон, както вече се прави, но и да се сътрудничи също с трети държави, там където е необходимо. Третата стратегическа насока се отнася до управлението на миграционните потоци по външните граници. Има екипи за подкрепа по въпросите на миграцията. Това дава възможност да, да бъдат разполагани в да бъдат създавани, извинете, горещи точки, съгласно мандата ни. Четвъртата насока се отнася до връщането. Тук агенцията ще създаде необходимите ресурси за ескортиране, за връщане. Има цял списък. Техническа подкрепа ще се окаже на държавите членки в връзка с изискването на документи за пътуване от трети страни, както и за постепенно подобряване на координацията между държавите членки и отделните служби вътре в държавите членки. Целта е да имаме по-интегрирано управление на операциите по връщането при спазване на основните права това измерение присъства във всички дейности на агенцията. Петата стратегическа насока е свързана с сътрудничеството с трети държави по всички елементи на новия мандат на агенцията. И тук искам да подчертая разполагането на офицери за връзка в трети страни, това е нещо, което ще започне тази година, преди влизането в сила на новия мандат. Имаме един такъв служител за връзка в Турция, но а, тази мрежа ще се разшири. Стратегията а, се разработва, вече а, прията всъщност от управителния съвет а, за а, трети държави и възможността а, за провеждане на съвместни операции в трети държави. На шесто място, последната стратегическа насока се отнася до подобряване на финансовата гъвкавост на агенцията, управлението на техническите инструменти, на човешките ресурси, които се предоставят от държавите членки, за да се използват по-ефикасно те. Става дума също и за придобиването на технически съоръжения от страна на агенцията. Има и измерение, свързано с политиката за обучение на агенцията, за да се прилага един гъвкав подход за набирането на ефикасни членове на екипите, които ще бъдат разполагани. Това са стратегическите насоки. Сега позволете ми да ви запозная с актуалното състояние на последните мерки, които са предприяти по прилагането на новия мандат, който влезе, беше введен на 6 октомври. По отношение на връщането сме разработили и въведохме през октомври молби за връщане в държавите членки. Има също и IT-система. Държавите членки сега могат да заявят своите потребности в областта на операциите по връщането. Относно механизмите за подаване на жалби на вебсайта на агенцията вече има формуляр за подаване на жалби, който формуляр може да се ползва от лицата, които искат да се възползват от възможността за подаване на жалби. Имаме също правила за прилагане на механизма за разглеждане на жалбите относно точките за контакт в държавите членки. Те могат да бъдат независими от институциите, свързани с бреговата охрана. И съм казал на държавите членки, че служителят по основните права на агенцията би трябвало да има свои и колеги в всяка от държавите страни, също трябва да се обърне внимание и на езиковото обучение и на отношенията с бреговата охрана от трети страни. Ние работим в тясно сътрудничество с Европейската агенция за морска безопасност и с Европейската агенция за контрол в областта на рибанството. Има засилване на оперативното сътрудничество, има пилотен проект е, с Агенцията за контрол върху риболова, за да може да се идентифицират и е, документират случаи на незаконно е, на риболовна дейност. Така ще се използват ресурсите на агенциите по-ефикасно. За пръв път имаме и мрежа за сътрудничество на бреговата охрана. Тази нова мрежа обединява органите по правоприлагането с компетенции за действия в открито море. Управителният съвет беше прие през октомври методологията, продължава работата с държавите членки и с Европейската комисия Следващата седмица управителният съвет по предложение на изпълнителния директор ще предложи някои промени по отношение на целите за следващата година. Това, което се очаква сега от държавите членки е да номинират свои представители в мрежата за оценка на уязвимите места. Надяваме се, че това ще стане своевременно. Някои мерки вече са приети от управителния съвет, останалите ще бъдат прияти през едната седмица. Относно сътрудничеството с трети държави, преди да се започнат съвместни операции, трябва да бъдат сключени споразумения по образец с тези държави. От гледна точка на агенцията, убеден съм, че от гледна точка на държавите членки, важното е да има правна закрила на нашите служители, които са разположени там, както и на активите, които разполагаме, да не се плащат такси за внос. Това трябва да залегне в споразуменията. Управителният съвет одобри предложената стратегия, що се отнася до географското разположение на служителите за връзка в Нигер, в Йемен ще има такива служители, в, на Балканския регион. И на следващия етап а, беше прието предложението ми от управителния съвет а, да има разполагани такива служители в северноафриканските страни, в африканския рок и някои други страни. Това ще бъдат географските ни приоритети. Интегрираното управление на границите. Тук вече споменах, че скоро ще излезем с предложение за стратегия. Искам да подчертая също аспектите, свързани с наемането на служители. В парламента има дискусии. Все още не са отпуснати авансово средствата. Това е свързано с разговорите, които вървят в парламента. Защото първоначалното решение беше 50 работни места да бъдат създадени авансово от общо 220, които бяха одобрени. Ние вече търсим подходящи кандидати за попълването на тези места. Мисля, че говорих доста дълго, но искам да кажа нещо и за прозрачността и отчетността. Вече съм го казвал пред вашата комисия, че са необходими повече ресурси за агенцията, но това е свързано и с по-голяма отчетност на агенцията във връзка с достъпа до документи, прозрачност. Такава прозрачност е предвидена в агенцията, за да може да се отговори в по-голяма степен на, на искания за достъп до документи. Това е актуалното състояние по изпълнението на новия мандат и съм готов да отговоря на ваши въпроси, ако имате такива. Благодаря ви, господин Леджери. Да, вие сте тук, за да говорите за изпълнението на регламента, но съм убеден, че колегите ще имат и други въпроси към вас, свързани с дейността на агенцията и се надявам, че вие ще отговорите на тези по широки въпроси. Има вече списък на колегите, които искат да вземат отношение. Най-напред ще дам възможност да се изкажа докладчетите в сянка по регламента, след което останалите колеги ще имат възможност да поставят въпроси. Моля ви, колеги, да се ограничите до няколко минути, за да остане достатъчно време изпълнителният директор на Frontex да им отговори. И така започваме с Натали Гризбек като докладчик в сянка по регламента. Натали? Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Леджери за неговото изказване. То, както винаги, беше много ясно и конкретно. Тъй като нямаме достатъчно време, искам да кажа само, че се радвам, че има нова мисия, нов мандат на новата агенция. Това е все пак нова агенция, въпреки че в европейския дебат гражданите не са съвсем наясно, че става дума за един нов инструмент. Но гражданите в голяма степен считат, че новата система ще разреши всички наши проблеми. Затова когато говоря е, за стартирането на новия мандат на новата агенция, аз винаги разяснявам важността, сериозността на предизвикателството, но използвам възможността и да им кажа, че няма да се решат по този начин всички е, проблеми, на които се натъкваме по външните граници на Съюза е, но че може да се допринесе за стабилизиране на шенгенската система. Две-три неща като въпроси. Вие а, казахте в началото а, нещо за новата агенция, но има един въпрос, който може би ще бъде поставен а, и който може да не е много приятен. Вие говорите за стратегическите насоки че са предвидени операции по връщането. Мнозина изразиха безпокойства по този въпрос. Това са операции, които се осъществяват на границата. Лицата се връщат директно, още от границата. Може би греша, но това е една сива зона и съществува опасност за тези хора затова искаме да разберем дали има някакви злоупотреби, има ли хора, които се връщат, без да са имали възможност да изложат своето искане за получаване на убежище в някои от държавите членки. Вторият въпрос, който също е труден мнозина също сигнализира, че се използват оръжия от граничната охрана, когато става дума за ескортиране на лодки с беженци. Това са лодки, които се управлявани от трафиканти на хора. Може ли да не кажете нещо повече? И третия труден въпрос относно ситуацията по външната граница на Съюза с Турция. Скак Келер има думата. Благодаря ви много, че сте тук, господин Леджери. Благодаря, че говорихте за приложението на мандата до тук. Имам няколко въпроса. Първо, по механизма за подаване на жалби. Споменахте, че слагате информация по интернет. Какъв е обаче проблема с а, а, лицата за контакт държавите членки? Те не предоставят ли информация или не разполагат със съответни лица за контакт? Второ, може би е добре този механизъм за оплаквания да бъде по-видим на вебсайта. Но в момента е сложен на сайта, но много трудно се намира и дори няма формуляр. Служете го по-централно, защото така иначе само се изпълнява изискването проформа. Освен това, за наемането няма направено искане за служителите на службата за основни права. Необходимо е да има повече човешки ресурси. Що се отнася до държавите членки и предоставянето на съответните бройки служители, до къде сте стигнали. След това с кои страни, Нижер друг, и другите от Африка на юг от Сахара. Казахте, че има сътрудничество с тези трети страни. Коя беше последната страна? Не я казахте достатъчно ясно. И какъв е какъв, планът ви за работа с тези страни? Други въпроси има оплаквания за две връщания от Гърция. В момента се разследват те. използвали са се инструменти на Frontex. Разбира се, не Frontex взима решението дали някой да бъде върнат или не. Присъствала обаче служител на Frontex, използван е бил самолет на Frontex, то всичко е направено пред очите на Фронтекс. Не трябва ли да се променят нещата? И накрая, да, ем, през ноември имаше ем, среща на служителите по охраната на границите и присъстваха австралийци. Какво точно искате да научите от тях? Благодаря много за всички въпроси събрахме въпросите. Моля, придържайте се до максимум две минути следващите оратори. Господин Депре има думата. Мерси, президент, мерси. Благодаря много, господин председател, господин Леджери. Много се радвам, че сте тук. Много добре се изказвате, винаги много ясно обяснявате нещата. Три въпроса. Бях много впечатлен от един доклад, публикуван от Люмонт преди няколко дена, няколко страници, в които се показва, че сред терористите, действали в Брюксел и в Париж, голяма част от тях са били бойци в Сирия и, се бях, и са се били върнали нелегално на територията на Европейския съюз. Тук по никакъв начин не смесвам а, а, понятията а, мигранти и терористи. Просто цитирам а, този случай. Сега, ако вярваме на предвижданията, има хиляди такива бойци на ислямска държава, които биха могли да се върнат в Европа през следващата една-две години. Какво може да стане, как да се действа на границата, за да се идентифицират тези лица. На второ място, във връзка с работата на бългийския секретар по иммиграцията. Той обяви, че привиква всички бългийски експерти, които са били командировани в Гърция, тъй като тяхната сигурност вече не може да се счита за гарантирана, тъй като а, плавателните средства, на които работят, е, са е, били нападани и тъй като има заплахи срещу тях. Какво смятате, е, как бихте коментирал този случай? Благодаря. Кристин Делан. Благодаря, господин Делечери. Благодаря, че сте тук. Искам да се върна на два въпроса, които споменахте по охраната на границите и на бреговете. Говорим за въвеждане на нов регламент. Предвиждат ли се конкретни дейности за обучение за уязвими лица и деца по член 36. И на второ място договорностите с трети страни, нещо за което редовно ми питам. Сред документите за заседанието подписа, получихме Текста е, подписан с Косове на 25 май миналата година, публикуван е в интернет. Парламентът обаче не е редовно информиран за а, е, приложението на такива споразумения с трети страни. Бихте ли могли да ни дадете примери е, за конкретни действия по сътрудничество с трети страни и по-конкретно за договор, споразумението с Турция? След това, многогодишната програма на агенцията до периода 2019 година изисква повечето от такива споразумения да бъдат изменени във връзка с новия регламент за защита на границите и крепежите на Европейския съюз и основните права. Това започнало ли е? И как смятате, че трябва да се изменят тези текстове, за да спазват нови регламенти и основните права? парламентът би трябвало да бъде информиран подробности. По член 54 на новия регламент, новата агенция трябва да информира Европейския парламент преди сключването на такива споразумения за съвместна работа. Това е необходимо да става преди подписването. Възнамерява ли Фронтекс да прави това? Е, що се отнася до Сенегал, Мавритания, Марокко, Тунис Либия, Египет и Бразилия. Може ли да ни дадете повече информация за преговорите с Либия и агенцията готова ли е да преговари с трети страни? Um, Благодаря, госпожа е, е, Винбери. Благодаря много. Hemskt mycket, Mr. Бих искал да благодаря на господин Леджери за тази полезна информация. Вече две години и половина съм в Европейския парламент. Започнахме от Маре Ностром, след това Фронтекс, увеличиха се тройно средствата, за да се поемат задачите по Маре Ностром, след това нова Фронтекс – не мога да проследя всичко, което се случва. Да, трябва да защитаваме външните граници, но всъщност 98% от задачите на предишния фронтекс бяха по-скоро за спасяване. Е, новия фронтекс ще защитава ли границите ли или за пороеден път ще се занимава само с издирване и спасяване? Втори въпрос. В Швеция сме приели изключително голям брой мигранти миналата година и нашият министр господин Игърмен, съобщи, че има намерение за връщане на поне 80 хиляди. Сега, когато говорите за новата Фронтекс, ще могат и държавите членки да изразяват своите искания за помощ. Какво предвиждате, за да се помогнат на държавите членки и по-конкретно да се помогнат на Швеция с тези 80 000 души? След това, днес четох, че в Италия има голям натиск поради пътя през Турци... от Турция през Гърция и е, разбирам, че в Италия по тази причина са се увеличили пристигащите. Миналата година научихме много за проблемите е, при издирването и спасяването, агресивните трафиканти, хора на лодките, които се качват под прицела на оръжие. Каква може да направи новата агенция Frontex във връзка с е, новите потоци от тази посока. Госпожа Сипа. Благодаря. Нека да подчерте, че тук в парламент имаше голямо мнозинство, което искаше да се призна, че външните граници на европейски на някои държави членки са и европейски граници. Затова са необходими европейски мерки за защита на границите. Обаче какво става сега? На практика това е въпросът ми. Една от вашите задачи е да събирате данни, да ги анализирате, да знаете какво се случва в страните извън Европейския съюз. Какво правите с тази информация? Защото споменахте, че трябва да се провери въздействието върху сигурността на границите – обаче всъщност не е ли по-добре да се действа преди да има въздействие върху сигурността на границите? Тоест, може ли да се е, е, действа предварително, когато имате сигнали, че нещата се влушават? След това, сътрудничеството с трети страни. Вие, когато работите с трети страни, нямате за задача да се борите с престъпността там или, с, или засилвате демокрацията. Е, а по-скоро да, защи... да засилите действието на границите. Моят въпрос е, предоставяте ли своята информация на други служби на комисията, работещи в други области на политиката, защото много от нещата, за които говорим, започват в трети страни. Възоснова на вашия анализ и анализа на други агенции, и на национални агенции, смятам, че тази информация може да се използва като част от стратегия за по-добро сътрудничество с трети страни, подобряване на ситуации, където има конфликти, авторитарни режими, изтезания, економически затруднения. Може ли вашия анализ да е от полза и в тази област? или вашето задължение е да чакате, докато се стигне до границите, докато дадена ситуация засегне границите, иначе преди това с тези данни не може да се прави нищо друго. Благодаря. Госпожа Спинели. Благодаря на доктор Леджери за тази презентация. Искам да задам няколко въпроса за няколко случая, при които е използвано насилие. Първо, Ска Келер спомена нелегално изтласкване обратно от Гърция към Турция. Две, два кораба на Фронтекс участвали. Става дума за 11 юни. Отговора на Фронтекс беше, че решението е било взето от гръцкия регионален център за координация, вземайки предвид изискванията за спасяване и, и издирване и е, възоснова на оценка на действителната ситуация. Моята задача е какви точно са отговорностите на Frontex в такъв случай, каква е отговорността на Frontex и били ли сте подведени да помислите, че това е легално, когато се е вземало решението? Второ, Amnesty International съобщава, че се използва насилие и изтезание на няколко места в Италия. Италианските власти отричат, но всъщност те са основните отговорни. Фронтекс обаче е присъство при а, снимането на пръстови отпечатъци, например. И за мен това означава, че Фронтекс също има своята отговорност. На трето място, използването на сила и на огнестрелни оръжия на кораби или срещу кораби пътуващи с мигранти към Гърция. Написахте отговор на въпроса, който ви беше зададен и заявихте, че това не са били плавателни съдове на Фронтекс. Обаче журналистът, който е бил на, това, на тези кораби, е трябвало да поиска разрешително от Фронтекс за да присъства на кърбите. Благодаря, господин Леджери. Много се радвам, че сте тук. За нас е удоволствие. През 2010 година имаше голям при... тук беженци от Турция към Гърция. Тогава правителството не можа да се справи с този приток и Европейския съд по правата на човека обвини гръцкото правителство, че не запазва достоинството и правата на човека на тези хора. 179 служители на Frontex са били е, там тогава и те са непряко свързани с случилото се. Сега да е, се върнем към днешния момент. Говорите за интегрирано управление на граници, за оценка на, на слабите страни, на капацитет на държавите членки за справяне с остри проблеми, за да може всичко да е на място, ако възникнат проблеми тези по-слаби страни, тези по-слаби места в границата, може да се свързани и с процедурите за предоставяне на обежище, за регистриране на търсещи обежище или способността на органите да е, реагират и предоставят е, е, подслони храна, както беше през 2010 година. Какви са уроците учени от гръцката криза? има механизми за определяне и разпознаване на проблемите, обаче изглежда, че наши, нашата реакция и начинът по който сме действали по тези проблеми не са довели до резултати. Все още в Гърция има хора, които се озовават в много тежки условия и месеци след като са били разпознати определени проблеми, не се прави нищо. Как може да се направи това, че ако Фронтекс установи проблем, някъде, това да нам доведе до доклад, който се слага някъде да прешасвам, а до конкретни мерки. Благодаря, господин Наги. Кратък, последен въпрос. Благодаря. Извинявам се, трябва да напусна по други спешни задачи, но се радвам, че сте тук. Моят въпрос е какъв тип споразумения двустранни са необходими с а, трети страни и е възможно ли да се работи в рамките на ООН и изобщо в международен план от другата страна на Средиземно море, за да може да се спре нелегалния трафик и да се спрат каналджиите. Благодаря ви много, колеги. Благодаря за отличните въпроси. Моят въпрос, събирането на въпросите беше важно. Нямаме много, нямахме много време, затова ограничавах колегите във времето, точно защото са ни толкова необходими отговорите. Сега разполагате с достатъчно време, за да дадете отговори на всички зададени въпроси. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички депутати за въпросите им. Ще се опитам да им отговоря, доколкото ми е възможно, в подробности. Ще се опитвам също така да отговарям на съответния роден език на депутатите, които ми зададоха въпросите, така че ще се изкажа на френски, на английски и след това отново на френски. À des retours, des opérations de retour qui, qui seraient euh, réalisées à la frontière. Et... Благодаря много, що се отнася до операциите на връщане. Въпросът беше дали има нарушения и дали хора са били спрени да подадат искане за убежище. Има две, въз... две възможности. Едното е връщане. А, директива от а, 115 от 2008 година. Връщане на хора с нередовен статут, а, в, които се намират на територията на Европейския съюз и могат да бъдат върнати в трета страна. Има втора а, правна възможност, е, това е възможността за недопускане. При приложението на Шенгенския граничен кодекс има конкретна процедура по въпроса. Ако даден чужденец, който не е от Европейския съюз и който няма право на свободно придвижване в Европейския съюз, ако този човек не отговаря на критериите, ако няма виза, ако няма паспорт, ако няма валидни документи, не отговаря на определени условия, включително и финансови, или пък има информация а, за тази личност в Шенгенската информационна система, която води до, не, до нейното недопускане, тогава лицето може да не бъде допуснато. Обаче, ако дадено лице заяви, че има нужда от закрила, тогава е част от задължението на гранична полиция да прехвърли това лице към органите, отговарящи за обежището. Това е. В рамките на операцията, операциите на Frontex не съм получавам, получавам кон, информация за конкретни случаи от, от конкретни е, служители. По някой път получавам информация от неправителствени организации за някои инциденти и е, когато това се случи, е, започваме вътрешно е, разследване. По-настоящем няма е, обаче документирани такива инциденти. Имаше въпроси за използване на огнестрелни оръжия. Парадоксално е, че се задава този въпрос. аз настоявах да има прозрачност в дейността на Фронтекс и смятам, че сте информирани. Има обаче случаи, в които е стреляно по граничната и брегова охрана. Има и случаи между Турция и Гърция от лято на 2015 година насам. на границата между граничните води на двете страни и наши кораби са били свидетели при размяна на огън между гръцки и турски плавателни съдове, без обаче да а, бъдат въвлечени в конфликта. Един журналист обаче си позволи да твърди, че им е имал достъп до документи, които са изтекли. Нещо, което е лъжа, защото в контекста на прозрачността, нашата политика за прозрачност, на която настояваме, ние му бяхме предоставили тези документи с наличната информация. В операционния план на Frontex разполагаме с съответните разпоредби, свързани с правото на самозащита. Препоръчва се на плавателните съдове е, които не са от местните страни, т.е. тези, които не са гръцки в Гърция, тези, които не са италиански в Италия, да не се намесват там, където има размяна на огън. Обаче, ако някой стреля, стреля срещу тях, те имат право да се защитят. Нито един плавателен съд на Фронтекс обаче не е бил въвлечен в такива престрелки. А що се отнася до корабите, гръцките кораби, които са стреляли, те са стреляли в отговор на огън, от, открит от трафикантите, а не срещу мигрантите. За съжаление обаче има една жертва. По случващото се между Турция и Гърция в морето по морската граница, на ден пристигат по 100-120 мигранти, идват от Турция е, към гръцките острови. между 2000 и 2500 души на месец. Идваха по-рано, т.е. ситуацията значително се е променила, обаче центровете за прием по тези острове са изключително притъпкани и нямат повече капацитет. Що се отнася до мерките за спасение в морето, гранична охрана може да предприема спасителни действия, след което се предвижда връщане на, на тези хора обратно и турските власти винаги е, са действали отговорно и са приемали връщаните мигранти. Uh, and... Сега ще превключа на английски, за да отговоря на някои други въпроси. Първо, въпроса за звената за контакт в държавите членки с цел прилагане на механизма за жалби. Служителят по въпросите на основните права в нашата агенция е независим от изпълнителния директор при извършването на разследвания във връзка с жалби. Каква е идеята? Когато национални служители, разположени в рамките на операции на Фронтекс, са извършили вероятно нарушение на основни права, то националните органи трябва да излъчат независима страна, независим експерт, нещо като омбудсман, който да влезе в контакт с служителя по въпросите на основните права на Фронтекс и да даде начало на разследване в страната членка. Фронтекс ще организира среща с държавите членки с цел създаването на подобна мрежа. Тази среща, доколкото си спомняме, е насрочена за месец декември в Брюксел. В резултат от тази среща държавите членки следва да назначат независими служители – така че Фронтекс да разполага с мрежа по места с цел извършването на разследвания. да е налична на повече езици. Работим и по това. Ще направим по-видим на страницата си механизма за жалби. В горещите точки, по време на съвместните операции, в навечерието на тези инициативи се провежда обучение за служителите на граничната и брегова охрана. Обучение посветено на механизма за жалби. Онези мигранти, които искат да подадат жалба, могат да използват документ в всякакъв друг документ. Не е задължително да разпечатват формуляра от сайта по въпроса за назначаването на служител, отговарящ за основните права и създаването на такава служба, Мога да кажа, че към момента вече имаме такъв служител. Той има и свой асистент или заместник. В момента тече процедура по набиране на служители. Разпределили сме свои служители, които да разглеждат жалбите. По данни на служителя за основните права до момента не са внесени официално жалби във връзка с основните права. Възнамеряваме аз възнамерявам като отговорник за използването на ресурсите на агенцията да разкрия щатни бройки за още двама служители и да обявя конкурс. В момента, в който имаме яснота за бюджета си за 2017 година, ще можем да назначим тези допълнителни двама служители по механизма за жалби. По въпроса за резервите, Съгласно регламента за Frontex са предвидени три резерви, служители за връщанията. Предвидена е резерва също така за бърза намеса. Идната седмица ще приключим работата по тези резерви. Ще ги доукомплектоваме. Държавите членки са задължени съгласно регламента да поемат ангажимент за определен брой служители от граничната и брегова охрана за резерва за бързо реагиране. В Приложението към регламента е много точно разписано по колко такива служители трябва да задели всяка държава членка. В момента водим разговори с държавите членки, за да доуточним профила на служителите. В регламента е предвидена приблизителната бройка, но трябва да доуточним профилите. държави от Централна Европа, които нямат излъз на море, доста вероятно няма да ни предоставят служители от бреговата охрана. Не очаквам това от тях. Затова и ще трябва да доуточним да конкретните потребности и профилите на служителите. Затова и сега водим разговори с държавите членки. Очаквам да приключим тези разговори до средата на декември тази година. Сътрудничество с трети страни. Зададохте доста въпроси за това сътрудничество. Имаше един конкретен въпрос за така наречените страни по пътя на Куприната. Става дума за инициатива, в която Frontex бе асоцииран участник, инициатива на Европейския съюз. Имаме предвид държави като Бангладеш, Афганистан, Пакистан. Вероятно съм пропуснал някой от тях в изказването си. Като цяло се визират страни от този регион. Какъв вид сътрудничество сме установили вече с трети страни? Сключени са работни договорености. Вероятно, тяхното съдържание ще трябва да бъде доуточнено. Така, например, със страните от Балканския полуостров и с държави с статут на страна кандидат за членство в Европейския съюз или с потенциален такъв статут, положението е по-различно. Работните договорености могат да се използват като възможност за подготвяне на процеса на присъединяване, за подготвяне на държавите членки така че да могат да отговарят на критериите по законодателството на Европейския съюз за управление на границите. Тук се намесва, разбира се, и съблюдаването на основните права. А по отношение на други държави, по-далеч от Европа или държави, които нямат перспектива за предоставянето им на статут на страни кандидатки, с тези държави можем да обменяме информация от областта на анализа на риска. Подчертавам, че с тях не можем да обменяме лични данни, тъй като обмена на лични данни се урежда от законодателство на Европейския съюз. Т.е. по отношение на трети страни нямаме правно основание за такъв обмен. По въпроса за обратното приемане, Зададохте много въпроси от тази област. Изпълнението на споразуменията за обратно приемане между Гърция и Турция Това действие бе изискано от съвета, от държавите членки след сключването на споразумението Европейски съюз Турция през месец март. Агенцията следва същия модел, както и при операциите за връщане. Изпълняваме функции за мониторинг. Нееднократно сме получавали информация за инциденти от НПО или от членове на парламента. Съгласно регламента, съгласно действащото европейско законодателство, агенцията няма правомощия за извършването на оценка на това дали е било основателно връщането на дадено лице. Не можем да вземем решение по този въпрос. Можем обаче да гарантираме извършването на надлежен мониторинг върху връщането, както и да гарантираме спазването на основните права. Нека ви дам един пример. Една известна НПО преди няколко седмици ми подаде информация за две лица, които предстои да бъдат върнати от гръцките острови към Турция. Тази организация ме уведоми, че има риск от наказателно преследване. Има риск тези две лица да не се чувстват сигурни в Турция. Въпреки, че нашата агенция няма мандат, незабавно се обърнах към гръцките власти. Проверих дали тези две лица са в списъка на гръцките власти. Оказа се, че не са в този списък. Подадох информация съответно и на неправителствената организация уведомих че тези лица не предстои да бъдат върнати в Турция през идните дни. Получихме също информация за сирийски граждани, които са твърдели, че нямат достъп до процедурите за предоставяне на обежище в Гърция. Обърнахме се по този въпрос към гръцките власти, въпреки че и той не спада изцяло към мандата ми нямам право да разглеждам по същество взети от държавите членки решения. Но не бива нашата агенция пък да се финансира, за да допринася за нарушението на основни права. Това е един много деликатен от правна гледна точка въпрос. При всички положения ще работим за гарантиране спазването на основните права. Зададохте въпрос за Австралия. Председателят, съжалявам, но преводачите трябва да си тръгнат. Колеги, имате ли нещо против да продължим на английски? преводачите настояха да си тръгнат, трябва да си тръгнат в 12.35, затова нека продължим на английски, защото мисля, че трябва да получим отговор на всичките си въпроси. Натали, имаш ли нещо против? Okay? Really answers, Наистина искам да получим отговор на въпросите си, но преводачите не могат да останат след 12.35. Вече много пъти сме ги карали да остават по-дълго. Преводачите са свободни. Благодаря ви, колеги.